Prendete posto per favore. Benvenuti. Добре дошли на всички. Започва заседанието на нашата комисия. Извинявам се за закъснението. То се дължи на това, че се удължи неформалният триалог с кипърското председателство и комисаря Чолос. Това днес бе проведено в съвета, а не в парламента и за това всъщност имаше малко загуба на време и малко закъсняхме. Искам а, първо да благодаря на нашите приятели от Националната асоциация на младите земеделци от Ломбардия, както и на Франческа Икасо, която е техен председател. Добре дошли, че днес а, в нашата комисия. Per ragioni anche di, di tempi ако сте съгласни, всичките четирите точки ще ги обсъдим заедно, защото нямаме време. 9, 10, 11 и 12. Всичко заедно. Знаете, че става дума за приемането, извинете, включването на Харватия в текстовете. Ще дам думата на Луиш Капулаш Санто за преките плащания и развитието на селските райони, след това на Мишел Дантен за единната схема за плащания и след това на Джовани Лавия за ОСП. Господин Пачеко е тук, ако не се лъжа. Той е тук, ще му дам думата. Разбира се, виждам, че присъства всички генерални директори в сферата на земеделието. Много им благодаря, че сте тук. Поздравявам а, всички ви. И така, ако сте съгласни, така ще работим. Капулас, Мишел Дентен, Джовани Лавия, отговор на комисията и така, за да можем бързо да работим. А за Харватия, разбира се, можете да кажете и какво се случва с преговорите, докладчиците в сянка, как тъкат преговорите с тях за Харватия и така. Давам думата на Луиш Капулаш Сантос. Имаш думата. Muito, muito obrigado, Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да бъда наистина кратък. Смятам, че ще бъде много полезно да се даде думата и на докладчиците в сянка. Затова искам да бъда всъщност кратък. Работихме заедно с докладчиците в сянка през цялото време и затова ми се иска докладците в сянка, колегите, да могат да допълнят някои от елементите, които може би аз ще пропусна. Що се отнася до развитието на селските райони сега, трябва да кажа, че проведахме множество заседания, много напреднахме с работата. Искам да подчертая изключително конструктивния дух на работата, която бе извършена от колегите и от мен. Тя ни даде възможност да напреднем по темата макар че за момента не може да се стигне до компромисни изменения, които да са одобрени от всички. Що се отнася до младите земеделци, Имаме тук млади земеделци от Италия. Предполагам, че те много се вълнуват от тази тема, така че е много хубаво, че днес те са тук. Това е една тема, по която стигнахме до компромис. По първи и втори стълб на ОСП ще има подпомагане на младите земеделски стопани ще станат задължителни по първи стълб, 25% в повече за хектар и компромисът, който имаме по-настоящем пред себе си, изисква това да бъде за първите 100 хектара на предприятието. Във всички държави членки на Европейския съюз, а комисията и съвета приемат нашето предложение, ще има едно увеличение за първите 100 хектара. Освен това, ще има двупроцентово преко плащане, което ще бъде запазено единствено и само за младите земеделски стопани. Средствата, които не се използват, не се освоят от тези 2% в държавите членки, може да бъде а, използвано а, за да се даде на ново навлизащи а, земеделци, може би не млади, но току-що започващи да се занимават с земеделие. Така че е, има широк е, консенсус по този въпрос е, и за младите, и за новонавлизащите. Освен това, земеделците, които получават под 1500 евро, се включват автоматично в системата за подпомагане на дребните земеделци. Онези, които не искат да бъдат включени, могат да останат в настоящата система, настоящия механизъм, Освен това, мисля, че напреднахме много и по отношение на гъвкавостта между стълбовете. Стигна се до компромис а, за преминаването от първи във втори стълб до 50% от а, кредитите. Що се отнася до прехвърлянето от втория в първия, обаче няма още консенсус. Надяваме се да се стигне до 5-10%. Що се отнася сега до плащанията, които са от обвързан тип, Европейската комисия предлага 5% на национално ниво. Тези свързаните за някои държави членки. Отново казвам 5%. Освен това, трябва да кажа, че не постигнахме компромис по по-сложните въпроси, например така наречения капинг или залагане на горна граница. Работим в този смисъл, но все още позициите ни са много различни. Същото се отнася Същото се отнася и за Горната граница. Капинг. Преговорите вървят добре. Преди няколко минути о, разбрахме и позицията на съвета. Що се отнася до зелените мерки, грининг, смятам, че може да се стигне до една до едно решение, което да гарантира екологичния характер на първия стълб. Надявам се да намалим и административната тежест и бюрокрацията за земеделците. Ще бъдем по-близо до реалността. Подходът ще бъде европейски, но ще гарантираме гъвкавост по места, която ще бъде дадена в ръцете на държавите членки посредством системата за еквивалентност. Ето така стоят нещата Говорим също така и за вътрешно сближаване. т.е. ако вътре в държавата членка, в регионите, трябва да се постигне синхрон между плащанията, според мен ще е необходимо да се намери един механизъм, който да направи така, че да няма изкривяване на конкуренцията, не лоялна конкуренция, и в същото време държавите членки, които срещат проблеми от такъв тип, да могат да ги разрешат. Що се отнася до диверсификацията в рамките на екологосъобразните мерки, мисля, че решението, до което сме стигнали, е удовлетворително. Това означава, че до 10 хектара няма да се налага да се спазват екологосъобразните мерки. Т.е. говорим за малки стопанства. Две е, култури за 10 хектара. Ако са над 30 хектара, трябва да има три култури, които да се за... засаждат. Възможно е също така да има, например, пасбища, които могат да се считат също за засадена култура. Идеята всъщност е тук да се даде по-голяма възможност за диверсификация. Сега, що се отнася до зоните от екологичен интерес, предложенията, които имаме, са такива, че до 10 хектара обработваема земя, обработваема, а не общата земя, стопанствата а, са освободени от този процент, особено ако са зони от екологичен интерес. Онези, които имат над 10 хектара обработваема земя, но пък тези 10% всъщност представляват 20% от общата а, площ на стопанството, те трябва да спазят вече изискванията за такива зони от екологичен интерес. Между другото, още не е постигнато съгласие по процентите. Европейската комисия иска промерки, някои а, изменения говорят за 3%, други за 5%, комисията по околната среда иска 7%. И си мисля, че можем да постигнем между 3 и 7, някакво равновесно положение някъде там. Около 5, да речем, според мен ще бъде един добър баланс. Някои политически групи обаче трудно ще приемат 5%, защото искат по-малко. След това има други политически групи, които искат малко повече от 5%, така че явно трябва да се гласува за конкретна цифра. Искам да кажа обаче, че не е необходимо в компромиса да има конкретна цифра. Мисля, че засегнах всички въпроси, що се отнася до преките плащания така изглеждат нещата по-настоящем. Сега, развитието на селските райони. Там доста по-лесно успяхме да постигнем съгласие, защото регламентът не е толкова спорен. Стигнахме до компромисни решения, останали са малко неразрешени въпроси съфинансирането на агроекологичните мерки. 55% на стоящата стойност 50 предлага комисията, съфинансирането някой иска да е 60%, така че компромисът според мен е 55. Освен това, има възможност да се поиска 25% от националните плащания за развитие на селските райони да отидат за агроекологични мерки и за а, органична или биологично отглеждане на култури. Това е доста повече от настоящите плащания когато говорим за настоящите плащания, имаме 24% средна стойност за държавите членки. Какво означава това? Означава, че има държави членки, които дават по-малко от 24% за агроекологични мерки и други, които дават повече. Искаме обаче всички държави членки да дават поне 25% за агроекологични мерки а, има споразумение, що се отнася до младите земеделци и що се отнася до развитието на селските райони. Освен това, преговорния мандат на парламента по бюджета, настоящия бюджет, тук все още има проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Така наречените зони, с природни ем, пречки или които представляват е, затруднения от, от е, природен тип. Ем, още не са разрешени. Съветът приема позиция, която е много близо до тази на Европейската комисия. Нашето предложение е много различно. Имаме мнозинство на политическите групи, които искат настоящото положение да бъде удължено. Тоест, трудно ще се разреши този въпрос. Трудно ще се стигне до съгласие. След това, що се отнася до управляването на рисковете. В нашата комисия, комисията по земеделие, има едно болшинство, което иска това да остане по втори стълб, както предлага и Европейската комисия. Но Комисията по околна среда на парламента гласува с голямо мнозинство една възможност да се прехвърли тази система за управляване на рисковете в първия стълб. Така че, виждате, имаме за и против и по двете решения двете ни комисии в парламента са изразили съвсем различни позиции, които пък са различни от позицията на съвета. В съвета има мнозинство за запазване на системата за управляване на рисковете във втория стълб. Що се отнася сега до тези рискове, най-спорното тук е свързано с застраховките. Някои групи искат да бъде изключена тази система на застраховки, но много депутати биха искали това да не се случва. Трябва да се намери компромис по въпроса. Мисля, че ще останем близко до позицията на Европейската комисия, защото тя среща всъщност и голямо съгласие в съвета. И така, господин председател, скъпи колеги, това е положението по-настоящем. Искам да изразя огромното си задоволство от начина по който работихме от конструктивния дух, изреден от всички докладчици в Сянка, без изключения. Те ми дадоха възможност всъщност да свърша работата си и до 15 декември, когато е крайния срок за изпращане на измененията за превод. Ми се иска до края на ноември компромисните текстове да са готови за да може да бъдат изпратени по-рано за превод, писмен превод. Обръщам се с апел към всички колеги по въпроса. Не бива да забравяме, че има голямо мнозинство в нашата комисия. И ако има такова мнозинство по най-важните въпроси, още януари, когато ще се гласува в нашата комисия по този текст, можем да започнем неформалния триалог с съвета, защото Мандатът на парламента, даден от планарна зала, ще бъде гласуван чак през март. Затова трябва да се започне максимално бързо с неформалните преговори. По този начин ще можем да финализираме всичко до края на а, първото 6 месече на идната година в полза на нашите земеделци. Чудесно! Благодаря ти, Луис. Сега давам думата на Мишел Дантен, след това Джовани Лавия и след това Записвам кой иска да се изкаже. Надявам се наистина и по четирите а, доклада да се изкажете и след това ще дам думата на Европейската комисия. Мишел. Благодаря, господин председател. И аз като Луис искам първо да благодаря благодаря на екипа, на докладчиците в Сянка, техните сътрудници. Макар, че ние все още не сме постигнали пълно съгласие, духът на работата е много положителен и така можехме да отбележим напредък. Въпросът за общата организация на пазара е тема, където има много голям разнобой в мненията и ще е много трудно да постигнем компромиси зад които да застанат всички политически групи. За момента съм предложил 10 компромисни текста, които покриват първите 5 члена от документа за общата организация на пазара. В тези компромисни текстове има два, които са практически завършени. Там могат да се обединят всички групи. Става дума за пчеларство има четири компромисни текста, които се занимават с референтните цени, частното складиране и стандартите, пазарните стандарти. За публичните помощи или на места с държавни средства, там има един цял списък с съответни продукти, но е, не всички групи са се съгласили с този е, списък. За частното складиране има също компромис, за който отново не всички групи застават, но е, тук поне не фигурира списък с продукти, защото би бил прекалено дълъг този списък и практически е невъзможно да постигнем съгласие по един такъв списък, ще подходиме с отделно гласуване по всеки отделен елемент и ще видим къде ще получиме мнозинство. Има проучвателна резерва за зехтина и зеленчуците. На път сме да постигнем компромис, но резервата има отношение към две теми, които ще доуточним, тогава ще постигнем общия компромис. За виното не само виното, но и целият сектор на винопроизводството. Като цяло има доста голямо съгласие по компромисния текст, но има известни разногласия. Ще видим Това са два компромисни текста. Това е което набързо мога да кажа. След е, три срещи с докладчиците в Сянка нямаме големи изненади. Всичко, което можехме да прокараме и бе казано, ясни са позициите на всички и ще има допълнителни преговори за доуточняване. Грация, Мишел. Благодаря ти, Мишел. Джованил, Лавия е последен от този кръг изказвания. Записвам желаящи да се изкажат. Благодаря, господин председателю. Що се отнася до регламента, свързан с финансиране на общата замеделска политика, хоризонталния регламент, трябва да кажа, че сътрудничеството с докладчиците в Сянка бе отлично. Успяхме да постигнем общи компромисни изменения. Трябва също така да кажа, че в големия брой от случаите всички групи са съгласни с предложенията. Първата част, до 56 ти член сме стигнали и що се отнася до сертифициращите органи и що се отнася до приложното поле на предложенията, що се отнася до мониторинга, а, що се отнася до новаторското сътрудничество по места, подпомагането на предприятието, по всички тези теми, които изброих, има общи идеи а, между групите, които бихме могли а, да превърнем в текстове, които да изпратим на Европейската комисия. Работата ни продължава по условностите. Там възникват щекотливи въпроси, особено що се отнася до прилагането на тези условия за директивата за пестицидите и директивата за водите. Но, имайки предвид а, идните ни срещи с а, докладчите в сянка през идните дни, надявам се, че ще постигнем приемливи компромиси и по тях за всички политически групи. Нещо съвсем различно, което искам да подчертая е свързано с общото предложение, направено от Европейската комисия за прозрачността. Текстът на комисията като че ли се отдалечава от предложението за прозрачността. Имаме представени изменения и аз в тях предлагам едно изменение на текста на Европейската комисия, за да може правото на опазване на личните данни и правото на личен живот да бъдат опазени. Не смятам, че за всички земеделски производители трябва за всяка една сума, която получават от Европейския съюз, да се публикува това, името, фамилията и така нататък на съответното лице и сумата, която е получило. За всички други економически сектори, е, не мисля, че за всички останали сектори не съществува такова задължение за публикуване. Така че, според мен, е, тук има негативно третиране на земеделските производители, което е неравно и несправедливо в сравнение с другите бенефициери. Затова смятаме, че трябва да се публикува код, код, който който да отговаря на името и фамилията на лицето, което е получило средства от ОСП. И Някой казва, че това не е прозрачно. Според мен обаче това е адекватна позиция, защото хем опазваме личните данни, хем е, опазваме правото на прозрачност и задължението да бъдем прозрачни. Благодаря ти, Джовани. Сега започваме с изказванията. Агню. Дес, Шикерски, Бове. Друг не се е записал. Агню е прав. Thank you very much. Много ви благодаря, господин председател. Няколко въпроса. Първият към господин Кампус. Най-напред благодаря за всички усилия, които полагате, за да може да получим повече смисъл от всички мерки, свързани с екологизацията, в съответствие с повишаващите се цени и реакцията по един по-малко интензивен начин. Ако може само да внесете едно пояснение. Казахте, че първите 10 хектара ще бъдат изключени от зоните с фокус върху екологизацията. Дали става дума за 10 хектара на всички земеделски стопанства, независимо дали става дума за млади земеделци или не. Това ли е вашето предложение? Или така или иначе имаме по някакъв начин квалифициране на тези 10 хектара? Един въпрос към господин Лавие. Казахте, че ще има кодове, а не имена, за да може да се види кои са получаващите такива помощи. Кой ще има достъп до тези кодове? Това питам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 За съжаление, закъснях, не можах да присъствам от самото начало, така че чух само коментарите на господин Сантос по правилото за 7%. Искам да благодаря на всички за положените усилия и за свършената работа в тази област. Надявам се, че ще успеем да постигнем мнозинство по гласуването в комисията. Но по това правило от 7% наистина не разбирам тук обосновката, не разбирам философията и какво е предложението на комисията да има тавани в всяка една област. В Германия имаме друг подход и бихме искали вече да нямаме атомна енергетика и в същото време това е свързано и с нашата работа в селското стопанство във връзка с оставането на територия за отглеждане на енергийни култури. Според нас този подход, който се предлага е погрешен. Трябва ни и е по-добър подход. И Луиш, вие казвате 3, 5 или 7 процента. И тук, според нас, това не е много смислено. Едно добро стопанство няма да задели дори един хектар. Да не говорим пък за тези хектари, за които става дума тук. Те няма да са съгласни да дадат под аренда тази част от своето стопанство. Чухме и казаното от комисар Чолос, за това, че по-бедните райони трябва да се подчиняват на 7 правило. Всъщност аз наистина клащам глава за всички тези безмислени безсмислени неща, които чуваме тук. Представям си какво ще кажат и производителските организации, и неправителствените организации. Трябва да имаме по-смислени предложения, да разгледаме отделните маржове, да видим как може да се използват по по-добър начин, а не да се прилага този план на комисара Чол Полш за оставане на площи под угър. Наистина трябва да се подобри предложението. В противен случай, не знам, не мога да говоря от името на моята група, но аз лично не мога да гласувам за, независимо какво ще се случи с реформата на ОСП. Просто не мога да приема тези безмислени предложения. И в допълнение към тези площи, които се поставят под угър, имаме и изискването за 50% пасища. Не знаем въобще до къде ще се стигне тук. Не знаем къде ще се предприемат тези мерки по екологизацията. Мисля, че всички тези въпроси трябва да бъдат решени. Е, трябва да вземем предвид всички тези целеви екологични площи под угър, да се реши точно колко да бъдат те. Знаем, че се опитвате да намерите правилни едни смислени решения, но с това 7% правило просто не мога да се съглася. Благодаря ви, Алберт, господин Шикерски, след това господин Бове. Най-напред трябва тук да направим едно предположение, че няма да можем да вземем решение за периода след 2020 година. Сега тук по този начин се опитваме да продължим някакви решения, които може да не са от никаква полза след 2020 година. Това е първият ми общ коментар. На второ място, наистина не разбрах до голяма степен господин Сантос, който спомена тези 2,5%. Те задължителни ли са за младите земеделски стопани по първия стълб? Защото до този момент се казва, че помощта ще бъде задължителна по втория стълб, но в първия стълб ще имаме факултативно задължение от страна на държавите членки, които може да не определят средствата, които заделят. И по този начин може да не се раздуят сумите, които се определят на национално ниво. От друга страна, хектарите, които се определят. Дали това е нов модел на европейското земеделие, защото като цяло земеделските стопанства са много по-малки. Нека да оставим 50 хектара, а не 100, защото в противен случай отново ще се стигне до изкривяване на конкуренцията. И ще стигнем отново до случаи, в които земеделските стопанства ще бъдат разделени на по-малки части. И още е, един въпрос. Тези 1500 евро за стопанствата, които получават по-малко тези средства. Те се включват в тази програма. Това означава ли, че те ще продължат да получават помощта, която са получавали до този момент? в този случай означава, че променяме, тъй като всички ще имат под 1500 евро. Като цяло в Европейския съюз има много малки земеделски стопанства. Аз лично много бих се радвал да им даваме средства, но пък това ще изкриви конкуренцията, особено за тези фермери, които предлагат основни хранителни продукти нека да видим и прехвърлянето на средства от първия към втория стъп, 10%, особено в тези страни, в които субсидиите не са особено високи. А ако искаме да екологизираме субсидиите, нека да дадем възможност да се прехвърлят тези 10%. Чувам тук различни проценти, 5-10%. Нека да не намаляваме субсидиите в контекста на това, което в момента имаме като обвързващи задължения, защото по този начин начин фермерите ще получават по-малко средства, отколкото получават в момента. Как ще му обясним тази ситуация? И накрая 25% за агроекологичните мерки. 25% във втория стълб. Знаем, че стълбовете са с различни размери в различните страни. В някои страни 38-40% за първия стълб, в други само 10-15% се полагат на втория стълб. Така че по този начин ще отежняваме а, дейностите, акроекологичните мерки в онези страни, които финансират развитието на селските региони и модернизацията. По този начин ги им казваме, да, трябва да налагате агроекологични мерки в същото време да сте по-малко конкурентно способни, защото ще има по-малко средства във втория стълб. И не смятам, че това е почтено спрямо тях. Още още един въпрос, който е свързан с публикуването на информация. Уважаеми госпожи и господа, обществото желая да разполага с информация. Това са публични, обществени средства, европейските фондове. И не знам защо да не се публикува информация, да се знае, че определено лице е получило тези средства. Смятам, че тази информация трябва да е обществено достояние. Разбира се, ако тези данни не са налични в някои области, да речем в областта на предприемачеството, то в този случай смятам, че и там трябва да бъде задължително оповестяването на информация и по този начин ще получим а, почтеност навсякъде. Що се отнася до екологизацията, тези 7% трябва да вземем предвид енергийните култури, които бяха споменати от господин Дес. И накрая бих искал да видя някои нови инструменти, така че да може да има финансиране по втория стълб. Тук говорим и за съфинансирането и за кредитите за съфинансиране. По този начин земеделските стопани ще могат да получават средства, за да финансират своята дейност, а ние ще подпомагаме това финансиране по определени начини. Мисля, че по този начин ще допринесем за упростяването на схемите за подпомагане и те ще станат много по-ефективни. Много ви благодаря. Това е всичко от мен. Благодаря ви, господин заместник председател. Сега господин Бове. Благодаря. Три коментара. Първо, размисъл. По отношение на случващото се в момента в Унгария. Там повече от 1 милион хектара се раздават на хора, които не се занимават с земеделие. Как можем да се справим с а, този въпрос? Как да поставиме тази тема пред активните земеделски стопани? Този проблем започва да става много наболял в Унгария и по отношение на помощите, безспорно проблема е съществен. Е, много села, земеделски производители всъщност биват лишени от е, земи. Тези земи се дават за индустриални цели. Министъра на земеделието в Унгария си е подал оставка поради този проблем. Тоест, проблема е действително сериозен и е, трябва да се запитаме как ще се прилага системата за помощите в един такъв момент. Второ, за господин Капало Сантос, за е, горната граница и разпределението на помощите. Ние се срещнахме с Стефан Лафол, министъра на земеделието на Франция, Той ни представи едно предложение, а именно част от средствата по първи стълб, 10, 15 или 20% да могат да бъдат разпределени в стопанства, които са под националната средна стойност. И Въпросът ми е това предложение на една страна членка, докъде е стигнало? Можем ли да включиме нещо подобно в рамките на текста на Европейския парламент? Не знам докъде са стигнали тези неща. Аз не, не съм получил информация от комисията, но смятам, че можем да поставим този въпрос. И трето. Чисто политически въпроси много добре е, разбрах е, какво се предлага като график през януари 23 ще гласуваме в комисията. Това е добре. Но не смятам, че е добре да започваме обсъждане с комисията и с съвета преди да сме гласували в пленарна зала – не е, защото нямам доверие на докладчиците в никакъв случай, но за пръв път ще имаме възможност да бъдем участници в един дебат на равна нога с съвета и комисията. И ще бъдем много по-силни в преговорните си позиции, ако се опираме на гласуването в пленарна зала. А, а не е да започваме един триалог, в периода между гласуването в комисията Агри и в пленарна зала. Защото какво в края на кращата ще правим в пленарна зала? Ще ще гласуваме измененията, които са подадени след гласуването в Комисията по земеделие. Не смятам, че е добре да подсетираме по този начин. Е, няма нужда да започваме неофициален триалог. Когато си има приета позиция на парламента, дали я харесваме или не, тя ще е позиция на мнозинството. И тогава ще можем да наложиме правото на силата на парламента. Ние имаме по силата на Лисабонския договор правомощия. Грация, Джозеп Благодаря ти. Искам да успокоя колегите. Виждам, че тук има объркване. Ще гласуваме в нашата комисия на 23-24 януари. И Разбира се, в пленарна зала няма да успеем да влезем през февруари, защото февруарската пленарна сесия е в началото на февруари, на 6 и 7. И затова влизаме през март в пленарна зала. И чак когато се гласува в пленарна зала в март, започват формалните триалози. Макар, че има общо желание, от името на всички, обсъждахме го и на заседанието на координаторите, да има неформални заседания по теми, които са общи между нас и съвета. Например, прилагането на Лисабонския договор. Благодаря. Марият Магинес и след това Сандра Кане. You... Благодаря. Благодаря, че пояснихте въпроса с графика, но действително е важно да се каже, че времето ни всъщност след марта е много малко, за да започнем тези официални дискусии. И това, което правим в момента е от ключово значение за приключване на реформата до края на юни. Затова благодарности за докладчиците общо за работата. Тя е изключително трудна. Много добри са работните ни отношения. Аз работя по преките плащания. Но и в политическите групи, и в срещите с докладчиците в сянка има добър атмосфера. Но мога да кажа, ние не сме все още в последния етап от процеса. Парламента трябва много внимателно да обмисли своята позиция, когато пристъпва към преговорите. Затова призовавам колегите да се замислят. Не да излизаме с окончателните решения, а да помислим какво можем ние да предложим а, на преговорите. Не можем да решим всичко за всяка отделна страна членка. Трябва да гледаме на нещата много по-широко. Двете най-трудни е, неща са е, екологосъобразните мерки и е, сближаването. И тези и двете теми са свързани с многогодишната финансова рамка и много се радвам, че ще гласуваме през януари, защото ще имаме много по-голяма яснота тогава, отколкото сега. И ние бихме искали да приемем компромисни изменения до края на този месец или в началото на декември, но трябва много внимателно да следим какво се случва с въпросите по многогодишната финансова рамка. Та смятам, че ние отбелязваме напредък. До известна степен се безпокоя какво ще се случи през март другата година – и как ще успеем да приключим до края на юни. Просто чисто физически да имаме заседания но много се радвам, че парламентът е готов да спази този срок и да даде някаква сигурност на земеделските стопани. Благодаря ти, Марин. Благодаря, че подчерта желанието на парламента да се движи по този текст изключително бързо с цялостна реформа. Сандра Калниети и Оли Ничак. Е, Господин председател, искам да благодаря на докладчиците, на докладчиците в Сянка. Възхищавам се от огромния обем работа, която те свършиха за постигане на компромиси по темите, където толкова много се разминават нашите мнения. Искам да отбележа няколко момента, които са много важни за латвийските стопани. Много жалко е, че не успяхме да постигнем ясен компромис за въпросите за сближаването. Има няколко предложения, но нито едно от тях не съвпада с нашата позиция. а именно, че помощите където, в страни, където се получава по-малко от 50% от средноевропейското, трябва да има някакво сближаване на стоеностите. Ние искаме да се понамерят някакви решения, така че след изтичането на преходния период, нашите стопани да получават поне 80% от средноевропейската стоеност на помощите за хектар. Както се вижда, едва ли тук в парламента ще успеем да решим този въпрос, но се надявам, че това ще бъде сторено в диалога с съвета или е, на самите заседания на съвета. Друг много важен въпрос за Латвия са така наречените екологосъобразни мерки или зелени мерки, защото в момента огромна част от територията на страната е покрита от гори или зелени е, площи, 55% и след като след е, като станахме независими от 90-та година насам, ние реално загубихме 50% от обработваемите си площи. Това е огромен причин. И сега да се налагат допълнителни изисквания на нашите земеделски стопани да отделят 3, 5 или 7%, аз лично не считам, че това има някакъв економически резон, има смисъл от економическа гледна точка. Аз съм подала няколко предложения и считам, че този въпрос трябва да се решава по места. Това, което е възможно да бъде направено в Балтийските страни, в северните страни, не е възможно да бъде постигнато в южните, да речем, Гърция или Италия. Преходният период е също много важен елемент. Той трябва да бъде възможно най-кратък поне за нас. Няколко бележки за прозрачността. След 2004 година, т.е. след като ние се присъединихме към Европейският съюз, няколко години подред биваха публикувани данни за помощите, получавани от стопанствата – След това, тъй като няма законово изискване за това, подобни дати, данни престанаха да бъдат оповестявани. Това не се харесва на хората и аз считам, че след като става дума за пари на европейския данокоплатец, те трябва да бъдат ясно отчитани. Ние не обсъдихме тук определението за активен земеделски производител. Това е много важно. Има схеми за, едини схеми за плащания в Латвия и за разлика от много други страни, ние имаме много пасивни или неработещи фермери, които получават пари е, само за това, че притежават земя е, също толкова пари, колкото и хората, които отглеждат земеделски култури. Dziękuję bardzo, panie Господин Оленичек. Благодаря. Ние бавно се доближаваме към е, края на този процес. Много се радвам, че има толкова постигнати компромиси. Но искам да обърна внимание на следното. Все още много има да бъде свършено, има много разнобой в гледащата и тези разлики се очертават все по-ясно. Така че никак не съм оптимистичен за това какво ни чака и как ще постигнем споразумение. Особено като се има предвид, че страните членки ще започнат да стават все по-активни. Те насочват вниманието си към все по-голям брой области, към първия стълб, към целите, които се опитваме да постигнем с него. А именно да се увеличи производството, да се увеличат екологосъобразните мерки. Компромисите на пръв поглед изглеждат добри, но те не работят за постигането на нашите цели. Освен това, осложняват е, е, ОСП е, и администрирането на тази политика, осложняват и всичко, което земеделските стопани трябва да правят. Праговите, граничните стойности, които налагаме, както каза господин Шикерски, не са достатъчно конкретни Примерно, страните членки могат да плащат е, допълнителни помощи за младите земеделски стопани, но е, ние определяме колко, каква част е това от общите национални средства. Същото се отнася и за малките стопанства. Тоест, няма да е лесно в много страни, включително и Полша, да се прилага тази програма. И решението започва напълно да се изплъзва от е, реалността. Ако решим да приемем 50% като стойност, е, ще започнат да се закриват стопанства. За много хора просто няма да е изгодно да се занимават с тази дайн. Мисля, че е, започваме да приемаме компромиси, които е невъзможно да бъдат прилагани вторият стълб. Много се радвам, че постигнахме определени е, решения, примерно за застраховане. Безспорно в е, нашите времена е важно да се прави това, но ние трябва да търсим и много по-инновативни решения по силата на отпускане на помощи. Знам, че има много очаквания, свързани с е, агроекологичните мерки. Полша има огромен бюджет е, по втория стълб. 25% за агроекологични мерки прави сума по-голяма от е, сумата за целия втори стъп, стълб на някои страни членки. Така че тези неща не бива да се прилагат механично. Призвавам ви да обсъдим отново този въпрос. Горната граница и праговете, които се определят 10 хектара от всяко стопанство, ще бъдат е, изключени от системата. Това е положително, но мисля, че в този момент има хора, които просто се безпокоят, не искат да кажат, че ние трябва отново да обмислим каква е целта на тази реформа, каква ще е стоеността 7%, 3%, 5%. Би трябвало да има някакво отражение на реалността. Не следва да се осложнява администрирането. Ние въвеждаме система за одит, за контрол. Огромни осложнения, но се питам, ще постигнем ли целта да въведем едно устойчиво екологосъобразно земеделие? Аз лично много се съмнявам. Има и други по-конкретни неща, по които трябва да се говори конкретно, а не чисто в политическите ми измерения, както правим в Европейския парламент. По хоризонталните решения, аз съм докладчик в сянка там, смятам, че се движим в правилната посока. Имаше проблеми за оповестяването на личните данни на получаващите помощи. Аз не смятам, че могат да се твърди, че тези данни са поверителни. Аз лично съм за решението предложено от комисията, т.е. да се оповестява данните на бенефициентите без ограничения. Благодаря. Господин Вайчаковски и след това заместник председателя Полсо. Благодаря, господин председателю. Проблемът тук е, че се опитаме, опитваме с едно хапче да излекуваме всички болни. Говорим за екологичните зони. Разбирам, господин Бове, който гледа, карайки през Франция, много жито, а, иска по-екологични зони. Но ако карате през Латвия или Литва, както каза госпожа Кълнете, виждате много зони, които са екологично фокусирани и много малко култури. Когато аз карам през Полша пък, виждам също такива екологични зони, които динамично се разрастват. Това обаче не смятам, че може да ме удовлетвори. Преките плащания за хектар нараснаха в Полша. Не защото има повече средства, а защото има по-малко обработваема земя и повече зони, които са от екологичен характер. Иска ми се да получа данни от Европейската комисия още от 2004 насетне за това, как обработваемите площи е в държавите членки са се променили. Опитваме се да реформираме системата, но не знаем какво е настоящото състояние. Такива данни не съм виждал, може би аз не зная къде да ги намеря, но е, тогава моля да ми помогнете. Как се е променила структурата на обработваемата земя в отделните държави членки последните 10 години? Има ли значителни промени? Защото, според мен, наблюдавайки нещата, като че ли има. Е, да разбравяме и казаното от госпожа Кълниете. Колкото по-малко е плащането, толкова повече екологични райони има. Пак казвам, колкото е по-малко плащането, по-голяма динамиката на нарастване на броя на тези екологични зони, защото не е изгодно за фермерите да обработват земята. Това е много опасно явление, защото иначе ще останем без хляб. Благодаря госпожа Полсън и след това Елизабет Егел. Аз ще се включа също в дискусията. До момента не съм участвала в нея. Става дума за дискусията по първи стълб. Искам да говоря за тези 7% за екологичен угър. Шонен скривнин клор... Не Знам как да тълкувам този документ на комисията, но а, явно трябва да се опитаме да запазим биологичното разнообразие е, в природата. Замеделието е всъщност опитомяване на природата. Не можем а, да имаме земеделие, което да бъде напълно застраховано срещу превратностите на природните явления и пълна загуба, загуба на време да се опитваме да го направим. Това, което може да направим е да имаме а, зони в селските райони. В а, Швеция, според мен, тези зони трябва да бъдат в горите, а не а, в сферата на земеделието. Имаме нужда от малки площи, където различните видове да могат да оцеляват. И ето това е една предпоставка за запазване на генетичното богатство и многообразие. Господин Дес, да се остави малко земя а, под угър, да не се обработва, не е някакво конкретно изискване, но е необходимо да се запази биологичното многообразие. Не може тези 7% да бъдат оставени по дългър, защото това не ни помага. Това бе отправната точка тук. Така че за повечето фермери става дума за това те да могат да измерят и колко земя имат, колко обработваема земя имат тези 7%. Могат да са канавки, може да са мери, мери може да са краища на гори, може да са малки брегове на реки или езера. Това са биологически най-активните зони и това трябва да бъде запазено. Не трябва да се тълкува като заделяне на а, обработваема земя в хектари за оставяне под угър, защото това за никакви цели няма да, да служи. Става дума за това краища, мери и други такива да бъдат оставени на мира. За повечето хора става дума наново да си измерят земята. Нека ясно го кажем и да бъдем ясни и пред съвета и пред Европейската комисия. Става дума за опазване на биологичното многообразие в селски райони, в земеделски райони. Това са мерките, които трябва да се прилагат, а не само да се говори за угор като някакъв принцип, защото честно казано той няма да отговаря на изискванията. Ако тълкувате нещата така, както аз го казвам, всеки един да задели обработваема земя от 7%, това е безумно. Абсолютно. Грация, вице-президенте Благодаря, госпожо Полсън, Елизабет Егел и след това Еванс Гарсия. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика. Докладчиците и докладчиците в сянка. Трябва да се признае, че независимо от това, че в момента критикуваме, тези конкретни колеги са а, работили много добре. Намират се в много трудно положение, опитват се да постигнат компромиси, чухме го от дебата. Искам да повтаря казаното от госпожа Полсън и да се съглася с него и дори да отида малко по-нататък. Обедена съм, че ако погледнем целия Европейски съюз, всяка държава членка има някакъв процент, ще одобрим процентите за всяка една, за да може да има такива екологично фокусирани зони. Всички са съгласни, че има данъци, които трябва да се плащат, но има и услуги и екологични мерки, които трябва да бъдат предоставени от земеделците. И ние сме тези, които трябва да решат къде да бъдат предоставени тези екологични услуги. Госпожа Полсън го каза и аз съм съгласна с нея. Това е в ръцете на държавите членки. Може би трябва да преразгледаме нещата и тогава да помогнем на държавите членки да се доближат до целта си. Обръщам се към всички депутати по отношение на процентите за тези екологично фокусирани зони. Моля, постигнете компромис. Мисля, че един компромис би бил много по-ценен е, при общите преговори от е, гласуването, ако то е, ще разреши нещата. Ако се постигне компромис, 3% са моите изменения. Има други изменения с много по-висок процент. Ако постигнем компромис, господин Каполос Сантос каза 4-5% като възможност. Ако може да постигнем съгласие тук, то тогава ще сме преодолели е, проблема и държавите членки вече ще трябва да видят има ли възможност за прилагането на този процент и това не бива да ни притеснява. Още нещо много важно за мен. Господин Каполос Сантос и Мишел Дантен говориха за публична намеса, частни складове, експортни субсидии, всички най-общо се изказват против, макар че има мнозинство за. В момента цените са добри, фермерите заслужават такива цени, но експортните субсидии не трябва да се използват а, за нарушаване баланса на други пазари – но може да възникне и друга ситуация, която да наруши пазара. Така че нека да помислим по въпроса и да се вместим в съответните бюджетни редове. По втория стълб агроекологичните мерки. Един от най-големите ни проблеми са мерките по първи стълб, по втори стълб и залагането на репери, които да не бъдат прекалено високи. Доколкото разбрах, аз критикувах в началото дискриминативните мерки между органичното и конвенционалното земеделие. Трябва да се намери решение на проблема, за да няма дискриминация между двете. Списъкът с мерки по първи стълб, които са желателни, са неприемливи, защото трябва да бъдат по-малко на брой и то рестриктивни, за да има яснота. И ако няма дискриминация и се постигне съгласие, то тогава ще е, следвам докладчика. Въпрос към комисията. Ако гласуваме през март, най-вероятно, текстът отива в комисията и в съвета, но достатъчно силен участник ли сме в тези преговори или ще се окаже така, че комисията и съвета ще се договорят помежду си подребните детайли и няма да обсъдят това с нас, докато се работи по него. Мисля, че трябва да имаме ясна позиция по въпроса, за да стане позицията ни чута. Иска ми се да чуя становищата на всички. Дайте някакъв отговор, защото въпросът е много важен. Благодаря, Елизабет. Комисията по земеделие на Европейския парламент ще изиграе ролята, която е описана в Лисабонския договор, така че ще се опитаме да направим така, че нашия вод да окаже своето въздействие. Естер, Еванс Герсия, Мартин Хюслинг и други са се записали след това. Много ви моля да се вместите във времето. Имате думата.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 Ще изразя съгласие с казаното преди а, мен по отношение на благодарностите за докладчиците, които са свършили чудесна работа. Все още имаме какво да вършим по отношение на процедурата за съвместно взимане на решения със съвета. Те вършат изключително важна работа, отварят нови пътеки. Основната ни цел днес за всички, които са част от нашата комисия, е да създадем подходящи всичките условия, за да позволим жизнеспособността на земеделския сектор да продължи до 2020 година. Така че ние набелязваме и създаваме една политика. Тук не става дума за следващите 6 и 7 години. Ние трябва да разработваме и земеделска политика след 2020 година. Това е основната ни цел. Съгласна съм с много от нещата, казани днес тук. Например, да имаме съвместен европейски поглед а, към бъдещето, но също така и поглед, който да се споделя от държавите членки. Трябва да продължим работа в това отношение. Господин Капло Сантос казва, че има разлики между първия и втория стълб, говорим за 10-15%, които се прехвърлят от стълб към стълб трябва да има развитие в държавите членки. Аз съм испанка, и там имаше едва ли не анатема да се говори за трансфери и прехвърляния между отделните стълбове. Но така или иначе, земеделските стопани се промениха, ние променихме своето мнение и смятаме, че да, би могло да е добра идея да има прехвърляне между отделните стълбове. Това говори за постиженията на Европейския съюз. Но също така не трябва да изпускаме от поглед факта, че в този общ поглед към бъдещето ние също така трябва да привличаме вниманието и към това, което става в отделните държави членки. Тези 10-15% прехвърляне към втория стъп за агроекологични мерки трябва да са свързани с изискването за екологизиращи мерки. Не съм съгласна обаче защо, защото в Испания, например, където повече от 30% от средствата за селските райони отиват за екологизиране. Ако имаме прехвърляне на мерките, които да са свързани с вмененото задължение да имаме екологизиращи мерки, може и да ограничим възможностите на отделните територии да се адаптират, да се модифицират. Може да имаме региони, в които цифрата не е достигната, но има и други държави членки, в които сме достигнали. И ако натискаме, ако упражняваме повече натиск, може да ограничим държавите членки в тяхната възможност да се адаптират към новата ситуация. Затова смятам, че трябва да разгледаме отделните ситуации в отделните държави членки. Разбира се, трябва ни общ поглед към бъдещето, но също така ни трябва един балансиран и щедър подход към прилагането на тези мерки. Според мен това, което наистина е от голяма значимост е да а, бъдем здравомислещи в този подход. Ако не правим това, ако се окопаваме в някакви крайни мнения, може да видите това и по отделните политически групи, и в държавите членки. Ако направим това, можем да повредим положението, да го увредим за след 2020 година. Не само в краткосрочен план, но и след 2020 година. Господин Дантен Кукан говори за списъка, за приложенията, за този списък, който е присъства в документа. Всички там са включили отделните отрасли, които преди това не бяха включени, например сектора за отглеждането на зайци. Може би това не е включено в единната ОП, но това е едно изискване, което вече се поставя от редица държави членки. Трябва да сме щедри, защото ако не сме щедри и ако се окупаваме само в нашите териториални становища, то в този случай няма да мине това становище, нито пък други становища ще минат. Така че трябва да бъдем щедри и балансирани. Благодаря. Много благодаря. Мартин Хойзлинг.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 Трябва да кажа, че бях малко раздразнен от казаното от господин Деси, това, което той каза, че от негова гледна точка са глупави мерки. Може би от самото начало, ако кажем, че не сме съгласни с компромисните решения, в този случай няма да стигнем до никъде. Агроекологичните мерки са част от нашето решение. Трябва да разгледаме процентите. Да, може би ще има промяна на процентите, но да се каже още от самото начало, че ще се гласува против, мисля, че господин Дес не е просто просто дългогодишен член на нашия парламент, но и е говорител на политическата група, което прави нещата малко трудни, защото по този начин се подкопава и доверието в хората, които водят преговорите. Какво ще стане в крайна сметка с тези проценти накрая? Знаем, че имаме и обещаващи страни в Централна Европа, в Бавария, всичко е много обещаващо и прекрасно, но има много други области, в които а, има сериозни проблеми за земеделските стопани, да, имаме проблеми с мерките за екологизация, трябва да прилагаме мерките за защита на биологичното разнообразие и това са мерки, които трябва да се прилагат и при селското стопанство. Ние не сме най-сериозните критици на мерките за екологизация, но също така имаме много важна посланическа роля. Ако още от самото начало слагаме прът в колелата на преговарящия екип. Не смятам, че това е добър подход. Имаме и различни становища. Понякога становищата са в такъв разнобой, че държавите членки стигат до един бюрократичен кошмар това означава, че държавите членки няма да могат да стигнат до един общ подход. Нека да внимаваме, ако изберем този път. Не можем просто да оставим нещата на държавите членки. Трябва да имаме ясни насоки, които не могат да се прилагат от всяко земеделско стопанство и да въжат от всички страни в север, на север или на юг. Трябва да бъдем практични. И а, нещо, което не е достатъчно обсъждано, не бихме могли да избягаме от факта, че трябва трябва да се хвърли взаимовръзка между мерките за екологизация и останалите мерки. Не можем просто да кажем, това е един факултативен инструмент, защото в този случай няма да се постигне много. Що се отнася до задължението за оповестяване на информация, плащанията, които се правят, в обществения сектор. Аз съм за това оповестяване на информация. Не съм за сложните решения, но трябва да има задължение за прозрачност в Европейския съюз, и аз няма да се изкажа против този принцип и да кажа, не, информация не трябва да се публикува в определени области. Така или иначе информацията изтича, но ние нямаме какво да крием. Тези плащания могат да бъдат обосновани лесно, могат да бъдат защитени. По-скоро трябва да кажем защо правим тези плащания и в това отношение да бъдем доста по-точни. По отношение на втория стълб и включването на риска, много се радвам, че се води дискусия по този въпрос, защото наскоро наскоро проведохме изслушване тук в рамките на тази комисия за американската система и те имат много сериозна, сериозни схеми за защита от риск и виждаме и резултата, до който са стигнали, особено когато има засушаване, когато има суши в Съединените щати и начина по който тези суши се отразяват на бюджета така, в крайна сметка, разбира се, се стига до начините на изчисляване на тези щети, но това е начин именно да видим как точно работим заедно и как обществените пари стигат до частните застрахователни компании, които да работят по тези проблеми. И след това неформалните разговори, които се водят с съвета ако не сме гласували в пленарна зала, докъде може да стигнат тези неформални разговори. Не съм доволен от факта, че вече са водени два пъти такива разговори. Просто имам чувството, че някои хора искат да стигнат до едно такова неофициално съгласие с съвета, особено казвайки, че не сме гласували тези резултати в пленарна зала да какво можем да очакваме, като се стигне до този резултат. Комисията ще направи оценки на въздействието, до какви компромисни решения ще се стигне. Благодаря. Следващите ни оратори много моля да бъдете съвсем кратки. Много ви благодаря, господин председател. Искам да направя два коментара. Най-напред по отношение на присъединяването на Харватия. И на второ място и захарните квоти. И на второ място искам да спомена случая в Унгария. Сега, за съжаление, Европейската комисия не взе предвид факта, че от Харватия има износ на 30 000 тона изозахари. И ние смятаме, че именно тази, този износ трябва да се избегне. В резултат Европейската комисия не искаше да включи тези количества в общата квота захар. Нека само да отбележа, че присъединяването на Харватия става няколко години след взимането на това решение и това количество от 30 000 тона причинява сериозни проблеми и в държавите членки, и в Харватия, защото захарния е отрасъл не може да има достъп до изозахарите и по този начин това означава, че трябва да се внася изозахар от Бразил. А това ще причини доста сериозни проблеми за тези, които използват тази суровина. Трябва да се преразгледа системата за квотата за захар, но така или иначе трябва да се вземе предвид това количество, което се изнася от Харватска, това, което споменахме, 30-те хиляди тона, за да се избягнат изкривявания на пазара, какви смущения на пазара. Това ще бъде от полза както за Харватска, така и за предприятията, произвеждащи захар в Европейския съюз. Много ви моля да отчетете този въпрос във вашия доклад. Вторият ми коментар е свързан с Унгария. Там видяхме една информация, която беше публикувана, може би политически мотивирана, където се казва, че 1 милион хектара са разпределени между лица, които нямат нищо общо с земеделието в Унгария. Това е напълно погрежно. Унгария е прекалено малка страна, за да може да се разпределят или да се дадат под аренда 1 милион хектара обработваема площ. Общо 20 хиляди хектара са разпределени между 1200 семейства или земеделски стопани. В миналото имахме огромни стопанства, които в които се обработваха десетки хиляди хектари, докато сега тези хектари вече са разбити на по-малки части. И земеделските стопани са допустими за получаване на такива площи, ако а, по, по, определен 50% от доходите им са от земеделски дейности или ако се договорят за бъдеще 50% от приходите им да бъдат от земеделска дейност. Това е много важно, особено когато се подпомагат млади земеделски стопани. Те също могат да кандидатстват и 25% от 20 000 хектара бяха разпределени между млади земеделски стопани. Има също така изискване те да увеличат броя на животните, които отглеждат, за да бъдат допустими. Мисля, че е много важно да се поясни този въпрос и за да се разсее съмнението в тази информация, като се опитваме да наложим данъци върху земеделските субсидии. Благодаря. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan poseł Nikol. Следващия оратор, господин Никълсън и след това господин Андрей. Благодаря. Възможно най-кратко ще се изкажа. Според мен е много важно парламента и нашата комисия да подадат положителни сигнали за това, което предстои. Но ако трябва да бъдем честни, никой не може да каже, че графикът за гласуване през януари и в пленарна зара през март е достатъчно лесен. Просто е ясно колко сложно е да се направи каквото и да било тук в парламента достатъчно бързо. А ако успеем и както се надяваме да постигнем споразумение до края на юни, това ще е едно от най-бързите постижения. Доста аргументи изтъкваме тук, но не можем да кажем, че се движим с светкавечна скорост. Действително има споразумение, от време на време коментира се, да, НП, социалистите, са съгласни по една тема и те е, представляват е, мнозинство, но това е по една тема, по друга тема. Нямаме е, съгласие, а както знаете, нищо не е прието, докато всичко не се приеме. Така че все още не може да се каже къде и как ще постигнем споразумение мерките за еколосъобразност, смятам, че ще бъдат много противоречив резултата от тях. Тук се коментира Бавария, изказването на, е, е, на представител на делегацията на НПТ имат право да изкажат своето мнение, както и вие имате право да не се съгласите с тях. Аз лично смятам, че бюрокрацията трябва да се намали. А независимо от моето мнение, от всичко, което виждам и чувам, е всъщност, че ние увеличаваме бюрокрацията, далеч не я намаляваме. И не искам да мисля калко, какво ще е бремето за земеделските производители. Чувам призиви за откритост, прозрачност, публикуване. Добре, аз не съм против, но не забравяйте нещо много важно. Когато подобни данни бяха публикувани в моята област, много възрастни, уязвими хора бяха атакувани от всякакви мошенници, които са готови да отидат и ги нападат в къщите им в дните, когато те получават помещите си. А, когато се намирате на 10 или 20 км от най-близкия полицейски участък и някой дойде в къщата ви посред нощ и иска парите, смятам, че всички призиви за прозрачност придобиват друго измерение – така че нека да бъдем разумни. Мисля, че още много имаме да работим, много постигнахме, още много ни чака, но нека да ви кажа съвсем ясно. Нищо не е прието, докато не приемем всичко. Така че това скоро няма да се случи. Со Андрю е пой Брита Реймерс. Oui, merci, euh, président. Donc, je voudrais, à mon tour, moi, euh, благодаря. От а, своя страна също искам да благодаря и да поздравя докладчиците и докладчиците в сянка. Безспорно не е приключила работата, имаме още много да работим. Но тази огромна работа в момента се извършва в контекста на бюджетните преговори, които, доколкото разбирам, още не са постигнали много. Благодаря на Жозе Бове за изказването. Действително, въпросът за конвергенцията е ключов и е, може сериозно да преобърне цялата наша е, система. Включително е, и структурата на помощите. Тези неща ще трябва да се доуточнят. Може би е, някои от елементите ще могат да бъдат възприяти и след 2020 година. За развитието на селско-стопанските региони и за зоните с пречки от природно естество, комисията предлага биофизични критерии за определене на тези зони – дали те ще влязат в рамките на реформата или ще останат извън нея, т.е. ще се решава този въпрос с дефиницията малко по-късно. За... Аз лично смятам, че тези зони трябва да бъдат дефинирани възможно най-скоро, за да влязат като част от елементи на системата и на реформата. По отношение на графика също е важно това. 50% границата за намеса, за агроекологични мерки, съответните цифри. Аз считам действително, че трябва да се увеличат тези е, цифри. Е, дирек... Рамковата директива за водите също не бива да бъде изключена, когато се обсъждат тези неща. Разбирам, че в последната седмица не бяха постигнати много компромиси. Въпроса за диверсифицирането, за стопанствата, където имат над 75% земи обработваеми. Те трябва да бъдат изключени от, е, от е, схемата. Би следвало да направим и таблици за еквивалентност за различните типове специа... Е, стопанства, за да можем да определим съответните цифри и да се даде една динамика обща на развитието да имаме твърда позиция за това да насърчаваме активно работещите. По темата прозрачност имаше предложения действително необходимо е да има прозрачност, но не е нужно да се оповестяват всички елементи на данните. Защото не винаги има ясни познания за това какво представляват тези помощи, но все пак трябва да се предоставят реални елементи от данните за помощите. И по първия стълб за общата организация на пазара, правата за засаждане, за износ, включително и правата за засаждане, за Лузя. ние трябва да имаме възможност да даваме е, възможност на страните да развиват тази политика. Не можем да е, ограничаваме съответната дейност. Не можем да е, се опитваме тотално да преустроим този от, отрасъл. В цялата система има, разбира се, и административни и бюрократични предизвикателства, които трябва да бъдат отчетени. Ja, danke schön. Wir haben ja schon viele Argumente gehört, die wir... Следващият оратор, благодаря. Много аргументи чухме, които вече са обсъждани. Един момент искам да коментирам. Седем години за замеде... според нас изглеждат много за земеделието, но за земеделските стопаните са твърде кратки. Е, все още те усещат резултатите от предходните реформи. За тях е необходимо да имат сигурност в планирането си, за това къде се слагат акцентите. Те не могат да си сменят непрекъснато предмета на дейност, рекордите, които, културите, които отглеждат, защото някакви бюрократи решават, че е по-лесно да се прави нещо, а не друго. Според мен е, е поне едно 20 години трябва да има като период за планиране. Ако сменяме изискванията на всеки 7 години, ще трябва да има съответно финансиране. Не можем също така една, в един момент да казваме трябва да има повече либерализация, после по-малко, после в един момент да искаме повече производство, после по-малко, после повече екологични зони, после по-малко. Страните членки дори на моменти изобщо не изпълняват целите, които ние формулираме. И преди да изпълнят е, един кръг от цели, ние вече сме е, формулирали следващия. Същото се случи с е, разделянето на помощите от обема на производството. Мисля, че е, политиците не действат по един справедлив начин и не създават увереност в земеделските стопани. А по темата прозрачност, да, ние искаме парите на европейския законоплатец да се използват прозрачно, да знаем къде отиват, но трябва да внимаваме да не нарушаваме е, индивидуалните права на хората – има достатъчно законодателство и съдебна практика. Законодателството не винаги отразява съдебната практика. Ние трябва да намерим един среден път. Е, прозрачността е като солта в супата. Ако я пресолим, не е добре, но и да е безсолна също не е добре. Така че прекалено много прозрачност може всъщност да доведе до опасности за фермерите, за това, че те могат да бъдат нападани, например. Така че трябва много да внимаваме и не бива да прибързваме с решенията си. Благодаря. Херберт Дорфман сега. Благодаря аз поисках думата само да коментирам думите на госпожа Хойслинг за, за страховки за риск. Разбирам мнението на изказалия се, защото той отразява състоянието в Германия. Там има мерки, е, в някои други страни също има е, подкрепа с обществени средства. 400 милиона се употребяват за застраховки в Италия и се изплащат много големи суми годишно. По член 68 тези неща се разглеждат в първия стълб може да се търси евентуално идея за един взаимен фонд, но тук се поставя и следващия проблем, проблема за ре, презастраховането. Защото рискът е твърде голям, ако няма презастраховане. В някои страни членки е, законодателството не предвижда съществуването на взаимни фондове. Е, в е, В други страни практиката показва, че е по-добре да има застраховка, а не взаимни фондове, но нека да не прибързваме. Резултатите от последните няколко години показват, че има все повече проблеми, щети за околната среда и застрахователните компании много сериозно обмислят политиката си на застраховки. Ние трябва да бъдем внимателни. Eh, eh, Благодаря на всички колеги. Дискусията бе много важна. Сега, докладчиците и докладчиците в сянка. Надявам се добре да сте си записали всичко казано днес, защото много често на заседанията се прави една оценка само на базата на няколко мнения, а днес се изказаха много интересни и много разнообразни мнения. Така че много внимавайте да не се окажем после в е, едно положение, в което имаме компромисни изменения, които да не бъдат подкрепени, макар че не се иска да го имат. Искам да благодаря на комисията, която изслуша всички депутати. Сега мога да дам думата на директора Пачеко. Имате думата. Well, thank you very much, Chairman, and, uh... Благодаря. Искам да благодаря на вашата комисия за работата и искам да коментирам първо регламента за преките плащания и след това ще дам думата на колегите Яджи Плева, и Руди Мерга, които ще коментират по другите регламенти. За преките плащания и младите фермери. Има общо съгласие за това какво трябва да се прави. за максималните стойности. Ако максималните стойности са прекалено големи, може да има дискриминация между фермите в Европейския съюз. Както знаете, ние сме предложили като горен лимит средния размер на стопанството, ако той е по-висок от 25%. Що се отнася до схемата за дребните фермери, не искаме система, която да използва прекалено голяма част от кошницата за преки плащания. Искаме упростяване и сме готови да обсъдим предложението. Зелените мерки. Съгласни сме с онези, които казаха, че имаме нужда от по-гъвкав подход, но общ подход все пак. И пак подчертавам, общ подход. Това е много важно. Радвам се на наказаното от докладчика. Той говореше за еквивалентност на агроекологичните мерки като способ за постигане на един по-простен и по-гъвкав подход. Какво ще направим? Агроекологичните мерки. Ако при тях има усилия, които са отвъд и над зелените мерки, то тогава има постигане на еквивалентност. Сега, екологично фокусираните зони. Съгласен съм с онези, които казаха, че целта ни е да опазим биологичното разнообразие. Това искаме да постигнем. Не искаме да имаме угър, искаме да имаме в Европейския съюз опазване на многообразието. Продоволствената сигурност също е сред целите ни. Направили сме предложения които да съчетаят един практически подход за постигането на тези цели. Един от тях е един колективен подход към тези екологични зони, където група фермери могат общо да постигнат целите, които са заложени. И накрая готови сме да предоставим данни за потенциални зони, поискани от господин Войчиовски. Сега колегата Ячи Пойва. Uh, uh, uh, is... Радвам се, че по втория стълб развитие на селските райони няма спорни моменти. Европейската комисия отбелязва важните изменения, подадени от господин Капалош Сантос като докладчик и докладчиците в сянка, както и други членове на комисията. Нека засегна само няколко въпроса, по които все още има разнобой. Първо, зони с природни ограничения – Настоящата система се основава на 144 показатели и тя не може да бъде устойчива. Системата трябва да бъде променена, тъй като може да се окаже, че плащаме компенсации за зони, които не са или не могат да бъдат класирани като такива. Нужен е научен анализ който да се основава на 8 биофизични критерии. Няма да навлизам в подробности, но трябва само да кажа, че много гъвкава е системата по-настоящем като преходен период за зони, които излизат от системата. След това има и други елементи, които могат да се използват от държавите членки, като, например, допълнителни дребни настройки които да дадат възможност за прилагането на системата. И така въвели сме гъвкавост за решаване на конкретни проблеми. Държавите членки. След това управляване на риска по втори стълб. Нашият анализ показва, че е по-лесно да се справим с някои от рисковете по втория стълб. Има държави членки, където има системи за управляване на риска по втори стълб. Трябва да подчертая също така, че по същия този стълб държавите членки ще са тези, които ще преценяват дали е необходимо да се въведе системата или не. Дава се голяма гъвкавост на държавите членки, ако мерките са по втория стълб. Накрая тези минимални 25% от средствата, които да отиват за агроекологични мерки. Сигурно си спомняте предложението на Европейската комисия, описано в 28 съображение. Там е записано, че поне 25% от разходите, извинете, от инвестициите по втори стълб трябва да отидат в мерки от агроекологичен характер за, срещу климатичните изменения и за зони с природни ограничения. В новото предложение Европейската комисия вече не говори за финансово разпределение, а иска всичко да се основава на постигане на резултати. Така че вече няма оси и няма разходи по оси. Това е важен елемент от нашето предложение и затова искаме минимални разходи за агроекологични мерки в 28 съображение на предложението ни. Така държавите членки могат да придадат достатъчна значимост на тези разходи и според нас това е един добър компромис, имайки предвид и вземайки предвид становищата и на държавите членки, и на депутатите. Имаше още един а, въпрос, който бе свързан за по-голямата гъвкавост а, за фермерите, които могат да участват в различни схеми. И искам да кажа само едно. Дори при настоящата политика по втори стълб има възможност държавите членки да определят финансови инструменти, като фондове за гарантиране на земеделието или заемни фондове, които да се използват от стопаните и така те да се възползват от всички възможности по втори стълб. Благодаря. Сега дам думата на колегата. И аз ви благодаря. Сега за прозрачността, един въпрос, който бе повдигнат в дебата. Комисията направи своето предложение, почивайки на разбирането, че повечето граждани в Съюза искат прозрачност на земеделските плащания. Финансовия регламент, който бе прият току-що и бе публикуван, иска секторните законодателства да изискват прозрачност в земеделието, както и в другите сектори на плащания. Съдът на европейските общности не, не е отхвърлял легитимността на прозрачността, чисто просто е критикувал механизмите за осигуряване на прозрачност. Нашето предложение е балансирано. То взема предвид опазването на личните данни, Вежда се един прак, който защитава онези, които няма да бъдат публикувани, чието имена, извинете, няма да бъдат публикувани. Е, има три вида изменения, които се предлагат. Първо да се заличи прозрачността и изменения, които казват прозрачността трябва да стане с статистически стойности. Не можем да приемем такива изменения, защото те премахват цялата идея за прозрачност и не отговарят на принципите, които посочих в началото на изказването си. След това има едно предложение на докладчика, където се говори за използване на кодове. И тук имаме съмнение дали това е приложимо. Защо? Първо, публикуването на кодове не дава възможност за упражняване на обществен контрол, в най-общ смисъл, върху разплащанията. Кодовете ще доведат до съмнения, както и любопитство у нези, които четат кодовете, да разберат какво се крие за този код. Така че това ще доведе до несигурност и трудности. Ще ни питат, защо не кажете цифрите и имената и не кажете какво е платено на кого. Не разбирам защо трябва да се крие. Финансовият регламент изисква от нас прозрачност с публикуване и на суми, и на имена, и не виждам защо трябва да има изключения. Затова смятаме, че ще се придържаме към предложението си. И накрая, в едно от измененията се предлага комисията да публикува тези списъци. Това е в противорез с финансовия регламент. Там се говори за общо управление и държавите членки са тези, които трябва да публикуват тези цифри. Ние сме готови да работим по текста, да работим с докладчика, с други депутати за усъвършенстване на текста, но решението трябва в крайна сметка да не изключва името и сумата на съответното лице. Благодаря, благодаря и на тримата директора. Изчерпа се заседанието ни. Заместник-председателя Изабел Дюран иска да ни говори за агората на 20, от 27 държави членки бе споменато вчера това е в заседанието на координаторите. И така, закривам заседанието и давам думата на Изабел Дюран да се изкаже. В същото време искам да ви припомня, че следващото заседание на 26-27 ноември. Благодаря ви.